La séance est ouverte. Le commissaire est dans nos murs. Il nous rejoint dans... Е, заседанието се открива. Комисария е съвсем наблизо и ще дойде съвсем е, кратък срок. Искам да ви уведомя, че се променя дневния ред е, по гласуването, т.е. няма да има гласуване. Точка 3, 4 и 5 по бюджета за 2090 година, глава 3 комисия и други дялове, както и Политиката по недвижимостите ще бъдат обсъдена след точка 7, ориентация на бюджета с 2019 глава 3. Осма точка по Брексит е изведена преди точка 7, насоки за бюджета 2020 година. Ако няма възражения, така изменение на ред се приема. Искам да ви уведомя, е, че е, съобразно решението на координаторите от 23 януари е, се намират в папките за съответното заседание и ако не възразявате, ги разглеждам като прияти. Делегиран акт. Е, е, бяхме уведомени за делегиран акт, по силата на който на 18 декември 2018 година е, получихме следния делегиран акт, делегиран регламент на комисията от 18 декември 2018 година във връзка с, с финансов рамков регламент, във връзка с, с договор за функциониране на Европейския съюз и договора Евратум, според който по член 70 от правилника на Европейския съюз съвети на съвета от 2018 година. Знаете, че парламента и съвета разполагат с два месеца и този срок може да бъде продължен с още два месеца, за да се противопоставят на делегиран акт. Искам да ви уведоми, че съобразно писмена процедура координаторите от Комисия бюджети и Комисия проверка на бюджета решиха да не продължат този срок и да не се противопоставят на делегирания акт. И ако няма възражения, решението се разглежда като прието място, искам да ви уведомя, че съвета поиска продължение на срока с два месеца. От все сърце е, поздравявам с добре дошъл комисар Йотингер, който току-що се присъедини към нас по Брексит и преди да дам думата на господин комисаря, който ще ни уведоми с е, решенията, които е взета комисията във връзка с евентуален, да не кажем е, вероятно отсъствие на сделка по отсъствието на Брексит, съобразно решение на координаторите на комисия бюджети, аз бях посочен като докладчик по предложението предложението за регламент на съвета във връзка с спешни мерки е, по изпълнението и финансирането на бюджета е, на Европейския съвет за 2019 година. Комисар Йотинген е, ще ни запознае с този проект бюджет. Искам да ви посоча, че доклада, който трябва да изготвя, ще бъде предложен на нашата комисия на 7 март, че гласуването ще бъде на 19 марта и че пленарното заседание евентуално ще се произнесе на 8 април на първото пленарно заседание е, през април. Това с е, информация, които исках да, е, с които исках да ви запозная. Благодаря ви, господин комисар, за това, че идвате в нашата комисия да ни запознаете с този проекто регламент. Искам да ви напомня, че излизането на Обедненото кралство от Европейския съюз без споразумение днес изглежда. Разбира се, че госпожа Тереза Мей ще дойде в Брюксел Брюксел днес през деня, но е, това е, напускане на Обедненото кралство е, е, вероятно ще бъде белязано от отсъствие на сделка, но дил. Следователно, господин комисаря ще ни уведоми за мерките, които трябва да бъдат взети върху бюджетното отражение, върху бюджета за 2019 година, който току-що беше гласуван и евентуално върху бюджета за 2020 година. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви още веднъж, че идвате в нашата комисия днес, за да ни осветлите. Да, Herr Господин председател на Комисията по бюджети, дами и господа депутати, дами и господа, благодаря за предоставената ми възможност да ви запозная днес с предложение на Европейската комисия във връзка с напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тази седмица Европейския парламент е, чу, че постигнатото вече споразумение е, е възможно най-доброто и освен това е единственото възможно споразумение. Все още не е намерено решение, но в Европейския парламент, и това само ни радва, се постигна съгласие за избягване на напускането е, без постигане на споразумение. Надяваме се през следващите дни във връзка с новопредложено споразумение е, е, ще ограничим щетите и че ще е, гласуваме в реакция на вота в Камерата на общините в Уестминстър. Е, надяваме се да научим и какво ще е, решат госпожа е, Мей и господин Юнкер днес. Но ние трябва да бъдем готови за всичко би било проява на нехайство, ако е, сме пропуснали месеци, за да не се подготвим за всякакви варианти и е, за да не е, подготвим някакъв резервен план. Евентуален спешен план беше обмислен миналата седмица от Европейската комисия. Ние предложихме регламент за Еразъм Плюс – за да може младите хора от Обединеното кралство, които се намират в е, останалите 27 члена на Европейския съюз и съответно гражданите на тези 27 държави членки в Обединеното кралство, да могат да продължат престоя си там без проблеми и е, да е, продължат да се обучават след март месец 2019 година. Също се отнася и за социалните социалната сигурност. Комисията предложи, е, направи предложения във връзка с е, социалната сигурност. Обърнахме се и към съвета е, с молба да ускори подготовката. Спешния план на комисията от декември е нова основа. В нашето предложение се съдържат мерки по изпълнението на бюджета за 2019 година. Той е, беше прият от парламента през 2019 година. Отново се предвиждат мерки е, за така наречения no deal, отсъствие на сделка. Това предложение е, е срочно, ограничено е във времето и ще бъде прието от Европейския съюз едностранно, след което ще направим предложение на нашите британски приятели. Ако Обединеното кралство реши да приеме това предложение, то тогава би следвало да спази определени условия в определен срок защото след напускането си Обединеното кралство ще се разглежда като трета страна и договорите с Европейски съюз вече няма да бъдат задължителни към него. Тоест, по въпросите на бюджета ще настъпи правен вакуум. Тоест, всички установени в Обединеното кралство предприятия, агенции, европейски училища и така нататък няма да бъдат допустими до финансиране, с изключение на изключително ограничен брой програми. Ако е, не се постигна споразумение преди напускането на Обединеното кралство, няма да има споразумение и по бюджетните въпроси между Обединеното кралство и 27-те е, държави членки на Европейския съюз трябва отново да подписваме е, споразумения, защото, както казах, е, ще настъпи правен вакуум и този правен вакуум ще създаде проблеми както за британските бенефициенти, така и в доста е, чести случаи и за бенефициенти сред държавите членки сигурно ще възникнат проблеми и по изпълнението на бюджета за 2019 година. Е, трябва да направим всичко възможно, за да ги избегнем. Това засяга всички области – научно-развойна дейност, е, селско стопанство, да се избегнат или поне е да се сведат до минимум проблемите, които може би ще възникнат. По силата на този проекто регламент някои британски институции могат да запазят средствата, които ще получат, но Обединеното кралство трябва да плати своята вноска в бюджета на 2019 година. С други думи, финансовите интереси на Европейския съюз трябва да бъдат защитени. Обединеното кралство трябва да приеме резултата и от извършените одити е, трябва да знаем дали членския внос на Обедненото кралство трябва да се предвиди в бюджета за 2019 година. Е, нашето предложение е, се свежда само до 2019 година. Тоест, регламента, за който говорим, се отнася за разходи до 2019 година и за споразумения, постигнати до посочената дата. Е, смятаме, че е, с това предложение ще се улесни е, финансово споразумение чрез мерки взети през текущата година. правим конкретни предложения до 18 април Обединеното кралство трябва да заяви дали ще изпълни своите задължения към бюджета за 2019 година, е, така както са решени те. Крайният срок от 18 април беше определен е, предвид решението на последното пленарно заседание на Европейския парламент до 18 април Обединеното кралство трябва е, да поеме ангажимента да осъществи необходимите ревизии и аудити на европейските фондове след датата, на която ще напусне Европейския съюз. В е, противен случай Европейската е, комисия може да отмени всяка възможност за помощ. Предложението ни е напълно самостоятелно. То не се отнася за уреждането на финансовите въпроси между Обединеното кралство и Европейския съюз при отсъствие на сделка. Европейския съюз се е, е, позовава на международното право. ако на датата на напускането на страната това няма да се отрази на поетите ангажименти. Трябва да направим предложение, за да продължим изпълнението на програмите ни. Това ще бъде в интерес и на британските ни приятели, но това ще бъде решение на съвета и в отговор на предложенията, направени от нашите британски приятели. Председателя, благодаря, господин комисар, за е, това, че ни изложихте как би следвало да изглеждат взаимоотношенията между Обединеното кралство и е, Европейския съюз е, е, по отношение на бюджета, ако ОВИ на 29 март тази година се окаже, че няма споразумение. Сега ще дам думата на докладчика. Всички имате думата, така или иначе. Всички ще получите думата. Искате да се изкажете ли, господин Албрихт? Добре, заповядайте. А, Добре. Та, а, докладчика, който станах е, благодарение на координаторите и на писмената процедура, искам да задам няколко въпроса към господин комисаря. Регламента, с който току-що ни запознахте, е, допуска бюджетна приемственост във връзка с участието на Обедненото кралство на физическите и на юридическите лица, установени в Обедненото кралство участие в програмите на Европейския съюз. Въпросът ми е следният. Няма ли опасност от създаване по този начин на преходен период, дори и в случай, че не се постигна споразумение? Вторият ми въпрос е следният. Този регламент засяга само текущата година. Какво ще стане е, през 2020 година? Ние вече подготвяме бюджета за 2020 година. Нашия основен докладчик Моник Мейер работи по него. Какво ще стане е, с държавите членки, с физическите и юридическите лица, установени в държавите членки, които участват в действия във връзка с Обединеното кралство? На трето място, този проект за регламент вече беше обсъден в съвета. Беше проведен първи дебат. Бях уведомен, че комисията подготвя отговори на въпросите повдигнати от държавите членки. Е, господин комисар, Можете ли да поемете ангажимента, като споделите с парламента отговорите, които бихте дали на съвета? В частност, приканвам Европейската комисия да работи при пълна прозрачност с парламентарната комисия по бюджетите по всички бюджетни въпроси, свързани с напускането на Обедненото кралство от Европейския съюз без споразумение. Допълнителен въпрос – ако говорим за действия, е, за които условията за да бъдат допуснати за финансиране във връзка с минимален брой участващи държави членки в рамките на консорциум, при датата на напускането поради участието в такъв консорциум на физическо или юридическо лице, установено в Обедненото кралство, та е, допустимостта им ще зависи от условията на плащане от страна на Обедненото кралство. Според мен, по този начин физическите и юридическите лица, установени от държавите членки, рискуват повече да не получават финансиране, ако подобен консорциум предвижда повече от, ня... повече от една държави, повече от е, един консорциум, но евентуално блокиране от страна на Обедненото кралство може да навреди на всички страни по подобен консорциум. Не е ли е, по-добре да предвидим по-добра закрепа? крила за подобни случаи. Последният ми въпрос е следният. По предложението се изключва участие в тръжни процедури по инициатива на Обедненото кралство на физически и юридически лица, установени в Обедненото кралство, ако участието в подобна тръжна процедура се свежда до държава членка или физическо или юридическо лице, установено в държава членка по съображение за сигурност. Тази формулировка е доста смътна. Може ли е, да я поясните, господин комисар. И така, е, може ли първо да започнете с отговор на тези първи пет въпроса, след което ще дам думата на координаторите и на всички от вас, скъпи колеги, които бихте искали да отправите въпроси към господин комисаря. Уважаеми господин председател, Вярно е, че нашият план за извънредни обстоятелства предвижда именно сценария за напускане без споразумение. Тоест, искаме да избегнем най-лошият сценарий. Не искаме да оставяме самолета да падне, искаме да продължи да се движи и да по възможност най-безпроблемно. Искаме а, приятелите ни от а, Великобритания да продължават а, да изплащат платите ангажименти по програмите, в които те самите участват. Ще видим каква ще бъде тяхната реакция, но за нас най-важното е да не се стигне до пълен хаос. Ще видим как ще реагират британците, дали ще продължат да изплащат вноската си в бюджета, което би било в интерес на собствените им съграждани. И напълно целенасочено ограничихме прощото поле на регламента само до 2019 година. в рамките на работната група по член 50 в съвета ни бяха изпратени и много, получихме, извинете, много устни въпроси, получихме и вашите въпроси. и ще отговорим на всички тези въпроси в рамките на 3 дни, т.е. до сряда идната седмица и с удоволствие ще ви дам повече разяснения за всеки един от тези въпроси. Но положението е доста сложно. Съвета, също както и ние, искаме преди всичко да из, избегнем пълният хаос след, от 30 марта нататък дори и да се стигне до напускане на Добриното кралство без споразумение. Тоест, в случая предвиждаме е, план за една година, за като да се избегнат максимално загубите и щетите за участващите в програмите или поне да ги сведем до минимум. Благодаря ви. А сега давам думата на координаторите на политическите групи, като бих искал да ги помоля, доколкото е възможно, да се ограничат в рамките на две минути. Започваме с господин Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Ще се изкажа на португалски. Eu sou um otimista e espero que съм оптимист по природа и ще се надявам, че ще намерим някакво споразумение в последния момент. В противен случай ще загуби и Европейския съюз и Обединеното кралство. Но все пак е по-добре да предотвратяваме, вместо да лекуваме. Превенцията е по-добра от течението, както се казва в една португалска поговорка, но не само португалска. Затова и подкрепям позицията на Европейската комисия. Мисля, че зададохме всички важни въпроси на господин комисар, но все пак искам да се върна на един от зададените въпроси. Като се вземат предвид поетите, кредитите са поети задължения, които могат да се използват от бенефициерите в Обединеното кралство през 2019 година всъщност са предвидени вече плащанията за едната година. Или казано с други думи, Обединеното кралство трябва по принцип да получи заделените вече предвидени средства. Това е съвсем естествено. По същия начин е съвсем естествено Обединеното кралство да спаси собствените си задължения, които е поел за периода 2014-2020 година. Всъщност това е въпрос от чисто правно естество. Ако Обединеното кралство не изпълни своите финансови задължения, с какви инструменти разполагаме пък ние, за да ги принудим да спазят своите задължения според мен Европейската комисия би следвало да предаде още едно послание, а именно тревогите на гражданите и на бенефициерите в Обединеното кралство. Целта на този регламент е дори да се стигне до Брексит без споразумение, сценарий, който никого не искаме, но дори да се стигне до този сценарий, Европейската комисия трябва да увери и бенефициарите в Обединеното кралство, че те няма да пострадат. И затова би трябвало да се е, вълнува и Обединеното кралство. Тук говорим за Еразъм Плюс, за научно, научно развани програми. Всички те са много важни за целият Европейски съюз. Благодаря ви, думата има и да Гратия Сабал. Но. Бя. Не, добре, ами не можем да кажем, че се употребихте с отдаденото ви време за изказване. Господин Кормел. Господин Кормен и господин... Добре, ги няма, така че господин Соли има думата. Thank you, Chairman. Um, first of all, I have... Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да отбележа, че днес да разглеждаме плана за спешна намеса за платите задължения за бюджета за 2019 година. И факта, че всъщност този план показва, че има провал на политическо равнище, провал по време на преговорите. Така че, нека да се надяваме все още, че ще намерим някакво споразумение за излизането, но ако не се стигне до там, самият факт, че трябва да обсъждаме този регламент е много тъжен факт. Имам няколко въпроса към вас, господин комисар. Заявихте, че Обединеното кралство е задължено, съгласно международното право, да продължава да изплаща своята вноска в бюджет на Европейския съюз при, при всички обстоятелства заради платите в миналото задължение. Можете ли да ни, обяс... да ни представите по-подробно кои точно са задълженията съгласно международното право? И на второ място, какви мерки сте склонни да предприемете, ако Обединеното кралство не е склонно да спази задълженията си за бюджет за 2019 година. Благодаря ви. Мерси. Мадам Нириада, месье Арнот. Monsieur Arnott. Madame Niriada, pardonnez-moi. Monsieur Niriada, Niriada. Не знам аз кой какво да кажа за Брексит. Бих искал да съм оптимист, но може би по-добре да сме реалисти. Мислихме си, че има споразумение, което е договорено миналата година. Сега вижте какво се случва с споразумение. Така че нека да прояви малко повече реализъм. Има сериозна опасност те да не са на висотата на своите обещания и трябва да сме готови с този план, с този спасителен план. Трябва да сме готови за опасността Обединеното кралство да не спази своите задължения, каквито и да са те по международното право, тъй като празните приказки в момента не ни вълнуват. Имаме нужда от съдосочен и дългосочен план. Дори да се съгласите да платят от 2000, края на 2019 година, какво ще се случи през 2020 година? Знаете, че много предприятия изготвят плана си за своята дейност в, за 2-3 години напред и се питам как може на тях да гарантираме сигурност. Трябва да, да вземем политически програми, по които има партньорски отношения. Знаете, че, в, че ние в Ирландия сме съсед на Обединеното кралство. Имаме много съвместни проекти. Хората вече се притесняват дори и да има плащане на задължението от 2019 година, но е много възможно да изобщо и това да не платят. Така че имаме нужда от правна сигурност. Трябва да гарантираме, че действително има задължения в международна правна гледна точка, защото ако нямаме пълна сигурност в това отношение, не влизаме в напълно непозната територия, а ние тук в комисията по бюджет имаме отговор... носим отговорността да предотвратим именно това. Съвсем уместно е да обсъдим последиците от евентуалната възможност, когато да не плати своите задължения и бих искал да чуя какво мислите по този въпрос.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 благодаря ви, господин комисар. На първо място е струва ми се, че има сериозна промяна в нагласно общественото мнение в Обединеното кралство. Ако се върнем а, на, на епохата на провеждане реформа през 2016 година, имаше водачи на кампанията, които приемаха идеята, че може да се стигне до сценари без споразумение. Те обсъж... приемаха тази възможност, но все пак настояваха за сключване на споразумение. Какво се случва обаче в момента? Според мен има промяна в тази нагласа поради етапа, на който са преговорите, а мисля, че наш, моето и вашето мнение много се разминава за това как и защо се стигна до там. Но предвид какъв е етапът на преговорите, в Обединеното кралство отбелязваме значително увеличаване на броят на хората, които не просто приемат сценария без споразумение, но започват да защитават тази идея. Вече над 30% от граждан на Обединеното кралство подкрепя тази идея. Така че ви моля да внимаваме да внимавам малко повече какво говорим. Камерата на общините гласува, че не искат да има излизане без споразумение, което е вярно, но няма никакво право на основание за това решение. Тоест нищо не значи това от е законодателна гледна точка. А вие реално искате от нас Обединеното кралство да плати 70 е, милиарда ев... 17 милиарда евро в бюджета на Европейския съюз за 2019 година и мога да ви уверя, че това никак няма да се хареса на британската преса. Да се питам, защо вие пък си мислите, че Обединеното кралство би се съгласило при тези обстоятелства да изплати своите задължения? Следващият ми е въпрос. Колкото разбирам, регламентът за Еразъм е различен от този регламент, който обсъждаме днес. Какво ще се случи, ако Обединеното кралство приеме условията за продължаване на програмата Еразъм, но не се съгласи да приеме този регламент? Ще ги разглеждате ли по-отделно или продължавате програмата принципа нищо не е договорено, като всичко не бъде договорено? Благодаря ви. Merci. Et je donne maintenant la parole à ceux d'entre vous, chers collègues, qui avaient souhaité сега, скъпи колеги, давам думата на унази други членове, които искат да вземат думата. Господин Олбрихт, благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да се опитаме да се раз... да направим разликата между споразумението по финансовата част, споразумението за 21, 22 и 23 според, споразумението Обединено, Обединеното кралство трябваше да, да бъде част от програмите до 2020 година. Но тук вече не става, но това споразумение вече е остаряло. Така че е, Европейският съюз няма да бъде член на Европейския съюз, да успокоя нашият колега от Обединеното кралство, така че ние няма да обсъждаме въд, отношенията вътре в Европейския съюз. Това ще бъде едно а, време, временни, ни временни отношения, едновременно решение между Обединеното кралство и Европейския съюз. Но сега нека да видим какво е това временно решение. Ако говориме примерно за британската вноска в бюджета за 2019 година. На 1 юли ще решим. Решиме и ще, ще подпишеме а, всички правила на през, 2000, на, на, през, през месец юли, но Обединеното кралство ще ни напусне през марта. И, и съществува и въп, въп, въпроса, свързан с отстъпката или ревата на Обединеното кралство. Ще плати ли Обединеното кралство тази сума, която всъщност се равнява на 17 милиарда? И втори въпрос. Поетите ангажименти. Тук става дума за доста голяма сума, свързана с инвестициите. Така че ако се разбереме по плащанията, се разберем по плащанията, но що се, що се отнася до поетите ангажименти за 2019 година. Не говорим след това. За, защото ако те не бъдат изплатени, ще има много големи проблеми през 20, 21, 22. Значи, а, значи за 2019 година първо Обединеното кралство трябва да си плати своята вноска, защото инак в противен случай държавите членки трябва да попълнат а, тези разлики, което е абсолютно несправедливо. Франция ще трябва да плати, да речеме, 1,7 повече. Но тук е, споменахте и Еразъм. На, на, на практика за, за, за, всяка, за всяка нова програма трябва да има допълнително ново споразумение или договор, защото просто нещата ще са прекратени до този момент. Так, така че искам така че искам да ми отговорите на следния въпрос. Какво ще стане с отстъпката, с работа на а, Обединеното кралство и какво ще стане с поетите ангажименти? Um, Mr. President, thank you. Господин председател, благодаря ви. Цялата аз не, аз не смятам, че ще има напускане без сделка. Струва ми се, че това е блав, че това е просто а, начин да се опитат да заблудат британският народ, да се съгласи с една сделка, която далеч не е най-добрата. Всички казват, че това е най-добрата доброто което можеше да се постигне. Е, като, като разбира се, е, беше обвинено Обединеното кралство в това, че е поставено червени е, линии и не може да се постигне по-добро. При всички случаи може, може да има много по-добри сделки които да бъдат добри за цялото Обединено кралство, не само за консервативната партия. Но тук вече не, не, не знаеме какви, какво ще, какво ще бъде е, финансирането и самото правителство е, вече не е подсигурено с това, че ще може да финансира своите особено е, дейности. Но от друга страна има много голяма взаимозависимост между британските и европейските институции, така че под и за това подобното, подобно положение, подобна ситуация въобще не трябва да се е, случва. А ако няма споразумение, ако няма сделка, британското правителство ще трябва да мисли по, как, по какъв начин парите ще стигнат до замедалците, до е, университетите, до училищата и по как ще е, функционират и ще се проект. Но е, министър-председателката каза, че е, ангажиментите ще бъдат изпълнени. Разбира се, за който и вярва. Да, е, за 2019 година ангажи, ангажиментите са а, по силата на международното право. Но между, между, между, между, международното право въжи само до толкова, доколкото Обединеното кралство е все още а, член на а, Европейския съюз. Така че ако а, ако раз, раз, разгледаме и ако поставиме на везна двете неща, ми мисля, че аз, че надявам, надявам се, разбира се, че всичко това няма да се случи, но и но се надявам, че освен план Б, който сте, е, за който сте помислили, който сте изработили, господин комисар, ще трябва да имате и допълнителен план за а, е, уреждане на а, е, сметките. И какво ще направим? Предвид казаното от господин Олбри, какво ще стане? ако Обединеното кралство реши да не а, е, плаща и по какъв начин можем да задължиме нашите британски а, е, колеги да а, е, да плащат. Аз следях дебатите в английския парламент и според мене единственото споразумение между всички е да няма споразумение. Като че ли всички са обаче е, единодушни в това да дадат колкото се може по-малко и да получат колкото се може повече. Но какво ще стане, ако те не изпълнат ангажиментите си? Какво ще направим, ако не получиме тези средства? Какви са различните сценарии, които се предвиждат в такъв случай, господин Рубик? Имаме до 1 април, за да видим как ще се разиграят нещата. Последиците ще си проличат много бързо. Може би ще има още един референдум. Аз мисля, че трябва да се проведе референдум относно сделката по напускането и ако такъв референдум се проведе, организира, аз мисля, че те ще останат в, обединен, в Европейския съюз. От друга страна, ако решава парламента. Парламента ще вземе решение за е, за е, е, Брексит без никакво решение. Какво да направиме с Северна Ирландия, защото Северна Ирландия ще се превръща в трета страна, ще се превърне в трета страна, в такъв случай а, а, ние не можем да плащаме за а, Северна Ирландия. но Северна Ирландия ще има необходи, необходимост от тези, сред, от тези средства. Какви ще бъдат взаимоотношенията като с Швейцария, Алия? Швейцария вече е разработила различните опции и варианти. какво, какво ще стане с европейските е с евродепутатите? Ще имат ли право на глас? Ще има ли наблюдатели? Какво ще стане с съда на европейските общности и техните взаимоотношения с него? Ние разбираме в какво положение се намират нашите британски приятели, с които работихме за изграждането на Европейския съюз. Не съчувстваме, но струва ми се, че процедурите за напускане трябва да бъдат като тези за приемане, т.е. да има различни последователни етапи, както беше при присъединяването. А, от друга страна не мога да разбера как може британското правителство да се откаже от един ангажимент, който е поел и от една сделка, към която се е съгласила независимо от решенията на парламента, Обединеното кралство трябва да спазва поетите за 2019 година ангажименти. Просто това е въпрос на доверие. Дори Узбекистан не може да се държи по по-безотговорен начин. президенте. Е, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да задам три въпроса. Подобно на други колеги, и аз се опитвам да бъда оптимист. Мисля, че ще се постигне някакво споразумение. С други думи, не е необходимо още от сега да предвиждаме е, някакви спешни мерки е, при отсъствие на споразумение. Аз е, бях докладчик за бюджета 2019 година. Така че ако не се постигне съгласие по този бюджет за 2019 година, ще се обидя. Ще го приема лично. Ще се обидя на бюджет. Та, е, според вас, господин комисар, през малкото време, което ни остава, дали е, държавите членки в национален план с националните парламенти ще приемат плана, който предлагате в предложените от вас срокове, т.е. до март-април. На второ място, е, какви са правомощията на Европейския съд при отсъствие на споразумение? И накрая, какво ще стане с първите 100 милиона, които са предвидени. Председателя, благодаря. Госпожа Тома има думата. Благодаря, господин председател. Моля ви да ме извините за закъснението. Не можах да изслушам всичко до сега, така че вероятно ще кажа глупости. Председателя, о, госпожа Тома, но по въпроса за Брексит е, съм свикнала винаги да предвиждам най-лошото, е, за да можем в крайна сметка винаги да бъдем удовлетворени от резултата. А, е, все пак в тази материя и по тази материя трябва да предвидим най-лошото. По две теми, поне според мен. Две теми, е, които в особена голяма степен засягат темите, по които съм компетентна – пристанищата и риболова. Ако не се постигне споразумение, особено в областта на риболова, 6 или 7 държави членки на Европейския съюз, кораби, които плават в водите на Обедненото кралство, няма да могат да е, извършват риболов. Тоест, те няма да могат да се върнат обратно в европейските териториални води и без това ресурсите са недостатъчни и те не могат да бъдат увеличени. Ние ще гласуваме изменения в Комисията по риболова на Европейския парламент, но смятам, че трябва да се отнесем много сериозно към този въпрос, защото ако се окаже, че има хора, които не могат да живеят от труда си, ще трябва да намерим средства, за да ги съпроводим по някакъв начин. Не искам да се разпростирам по този въпрос. Искам много внимателно да се обмисли въпроса за риболова. Втора тема по пристанищата. Ако се окаже, че няма споразумение и е, Обединеното кралство остане трета страна, т.е. има митници, е, митнически проверки, ветеринарни проверки е, за продуктите от животински происход или митнически проверки за съскостопанските продукти, това променя всичко за пристанищата – е, не само за пристанищата в Обединеното кралство или в е, Северна Франция, но и в Нидерландия, Белгия, Швеция, Дания. Няма да ви правя пълен списък. Представете си какво става с тези пристанища. Трябва да се преустрои цялата инфраструктура сега, примерно, когато там, където съм избрана, фери пристига, камионите излизат, пътниците излизат, няма никакви проверки, но ако обедненото кралство стане трета страна или трябва да се водят преговори като трета страна, Спирам се само на тези две точки, които според мен са много важни. Същото се отнася и за летищата. Е, няма да ви правя пълен списък. При мен има малко летище, където е, има полети само между Франция и Обединеното кралство. Е, не знам дали е, този списък от проблеми вече ви е изпратен. Предполагам, че държавите членки е, е, е, които са в такава ситуация. Но ако чисто бюджетно направим списък, цената е висока и трябва много сериозно да се замислим по това. Председателя, благодаря. Не виждам други искания за взимане на думата. Имам два допълнителни въпроса. Преди две седмици в Страсбург господин Салмайер Генералния секретар на комисията дойде пред председателите на комисиите в Европейския парламент и пред някои докладчици, за да ни запознае с спешните мерки, които комисията ще вземе в случай на непостигане на споразумение. И ние разбрахме, че няма да има отражение върху бюджета. Но само след няколко дена, когато прочетохме вестник Политико, научихме, е, че комисията е съобщила, че ще ограничи плащанията и ангажиментите по плащания, за да няма затруднения, ако няма споразумение. Та, искаме допълнителна информация по тази тема. Вторият ми въпрос. Като чух това, което казаха колегите. Е, ситуацията е изключително е, сложна, изключително безпредседентно сложна. Е, прави ми впечатление колко устойчив е Европейския парламент. Виждаме преди европейските избори има кандидати, които непрекъснато отправят критики срещу Европейския съюз, заплашват, че ще напуснат еврозоната, но след като бъдат избрани, се приспособяват. Приспособяват се към а, разпоредби, които се прилагат в Европейския съюз и в еврозоната. Това стана преди 4 години един министр-председател, който 6 месеца беше воювал срещу споразумението, предложено от кредиторите на страната му, да подложи на референдум това споразумение. Народа се произнесе срещу това споразумение. Министр-председателя подписа споразумението още на другата седмица. Има безброй такива случаи. Има една устойчивост на Европейския съюз. Тя е економическа, тя е валутна, тя е, вече се очертава и в социалната сфера, така че не е невъзможно Обединеното кралство да почувства е, тази европейска устойчивост. Така че е, е, можем да говорим за катаклизъм е, при отсъствие на сделка, но от двете страни на Ламанш е, се чуват гласове, според които трябва да се отложи срока. Тоест, ако се отложи срока, Обединеното кралство ще продължи да бъде член на Европейския съюз и е, кандидати за европейски избори е, могат да се явят и в Обедненото кралство. Е, какво мисли Европейската комисия? период на продължаване на срока, когато може евентуално да се организира референдум за окончателното напускане на Европейския съюз или за оставането в Европейския съюз. Abgeordnete, besten Dank für Ihre sehr... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, много ви благодаря за изчерпателните въпроси. Някои от тях се засягат бюджета за 2019 година, други далеч надхвърлят темата. Няма да навлизам подробно си по невчестните въпроси, но все пак ще ги засегна накратко. Ако от британска страна поискат удължаване на срока с 2-3 месеца и ако има основателни причини за това искане, мисля, че има всички шансове държавите членки да го приемат. Но в рамките на 8 до 12 седмици трябва да може да, постигнат, да бъде постигнат реален напредък и в края на периодът да бъде изключено споразумение за напускане. По-продължително удължаване на срока, съгласно становището на правната служба, ще наруши европейското законодателство. Или казано с други думи, държавите членки трябва да гарантират активни и пасивни възможности или права за гласуване на британските представители. Има и други е, варианти, като например този, който беше приложен в случая на обединяването на Германия. 18 е, милиона души се присъединиха към е, Обединеното крал... към Европейски съюз, извинете, в този момент. Но в случая сценарият е различен, защото Обединеното кралство вече е член на Европейския съюз. Така че няма да има нужда за гласу... от гласуване в случай на удължаване на срока. Факт е, че има сериозни проблеми в областта на риболова. Рибарите от Франция, Германия, Ирландия и Дания Извършва своята риболовна дейност в британски води благодарение на вътрешния пазар и те ще загубят това свое право в деня на напускането на Обединеното кралство. Ето защо комисарят Барние винаги е настоявал, че ако искаме да запазим правата на рибарите след Брексит, т.е. ако британците съгласят да спазят тези права, ние ще трябва да отстъпим по нещо друго. По въпроса за летищата и евентуалното въвеждане на допълнителни проверки за сигурност. Много лесно може да се стигне до претовареност на административните и други власти. Извинете, но искам да е един въпрос имам за рибарите. Същност, британските рибари с... също се вълнат от вътрешния пазар, тъй като голяма част от а, техния улов се продава в рамките на Европейския съюз, т.е. трябва да се намери някакво равновесие между м, потребностите на рибарите и на потребителите. Ако се стигне до Брексит без споразумение, и ако рибарите нямат възможност да развиват своята професионална дейност, трябва да видим как можем да мобилизираме извънредно средства в рамките на обща политика за рибарството, за да предотвратим фалита на тези рибари. Така че ако се стигне до сценарий без сключване на споразумения, не искам да спекулирам излишно, но ми се струва, че ако не сме подготвени изобщо за този вариант, ще допуснем огромна грешка. Тъй като напускането без споразумение е възможност. Даже все по-голяма възможност, колкото и да не ни се харесва. И както каза господин Фернандеш, а, по-добре, е, превенцията е по-добре от лечението. Така че трябва да предвидим нужните мерки в областта на социалните права, на Еразъм Плюс, по отношение на бюджета. Трябва да направим предложение на британските ни приятели и да сме подготвени във всички области, за всички стоки, за всички услуги, да направим изчерпателен анализ на всички нужди и потребности и преди края на месец март, т.е. от началото на месец март, трябва да сме приключили с този анализ, с участието на заинтересованите стопански субекти, представителите на синдикатите и професионалните организации, да разпространим информацията до всички стопански субекти е, на Европейския съюз е, и да ги придружим с е, съвет, съвети и препоръки. Вече значи, доста напредваме в подкупителната дейност. Много съм впечатлен от конкретните предложения на службите ни за всеки един отрасъл, за да намалим последиците от шока. Ако съвета приеме само от части регламента, все пак съвета е законодателен орган, а пък вие сте парламента. И съответно вие също трябва да решите дали ще приемете или ще отхвърлите предложения ви текст. Тоест, ако съветът приеме само регламента, които засяга Еразъм Плюс, това се пак е стъпка напред. По-добре това, отколкото нищо. Ако по отношение на научните изследвания на селското стопанство на Еразъм, британците приемат само част от регламента, ние пък трябва да преценим дали това е приемливо за нас или не. Тоест, трябва да проверим на практика, ако и когато видим кои части от нашето предложение ще се склони да приемат британците. Същото въжи и за британската отстъпка. Съветът трябва да реши дали да се запази, се запази отстъпката в дългосрочен план и какво се случва с тази отстъпка предвид факта, че Обединеното кралство ще напусне Съюза. Очаква се извършването на голям брой плащания през 2019 година. По отношение на Еразъм плюс, например, младите е, участници в програмата имат нужда от е, средства, за да си платят е, подслона, например. Т.е. тези средства са много важни за тях и те се изплащат буквално в реално време. И очевидно, че изплащанията продължават още известно време след като са поети задълженията. А по въпроса за факта, че британците са нете вносител в бюджета, нашето предложение е британците да платят малко повече за 2019 година, отколкото ще получат под формата на други плащания, на плащания от страна на бюджета. Но от гледна точка на научните институти, на младите хора, на селските стопани. По този начин ще избегнат а, хаосът за тях. Така че това е политическо решение, което трябва да вземе Лондон. Те трябва да решат кое е по-важно за тях. В това отношение е много важна и каква ще бъде об... връзката, в отношенията между Лондон и Брюксел. Ако тези взаимоотношения се влушат, а прекомерно има опасността Лондон да откаже нашето предложение. Ако запазим добри колегиални отношения, има възможност нашето предложение да бъде приятно. Но ние, иначе, като представители на Европейската комисия, сме длъжни да направим това предложение. Това е мини споразумение за напускане, което засяга само бюджета за 2019 година. Тоест, това е много малка частичка от по-общото споразумение. Това предлагаме, това се опитваме да предложим. Това е, да кажем, едно мини споразумение за напускане. И ако британците откажат да платят, Това е интересен въпрос, който може да бъде разрешен само от международните съдилища, тъй като те са поели ангажименти за плащания до 2020 година. Тоест, целта ни е да изготвим план за действие. После ще се гласува на 18 март. На 3 или 4 април ще продължението ще бъде прието или ще бъде отхвърлено, след което съветът ще разгледа нашето предложение на 8 април ще има съвета, т.е. 8 дни след отеглянето на Обединеното кралство ще имаме решение на 18 а от 18 април до 30 април обригадците ще имат възможност да разгледат нашето предложение, да преценят дали ще го приемат или не и съответно да извършат първите плащания. Тоест смятаме, че 8 април действително е подходящият момент да излезем с това предложение към тях. По въпроса на... Това е отговорът ми към въпросите, които сега ми зададохте а, ще отговорим в писмен вид и по-изчерпателно на всички въпроси, дадени в рамките на работната група по член 50 в съвета и вашите въпроси. Благодаря ви. Аз ви благодаря, господин комисар, за присъствието ви днес сред нас. Много беше полезно това ваше посещение за членовете на комисията на бюджет за това какво ще се случи, ако не бъде сключено споразумение за отегляне на Обединеното кралство до 29 марта. Разбирам, че чрез този аргумент се опитвате да намерите е, подходящото равновесие между неприятните последици, както за Европейския съюз, така и за Обединеното кралство. Защото на априори, ако не бъде сключено споразумение за напускане, Обединеното кралство няма да е, изпълни своите финансови задължения към бюджет на Европейския съюз, е, което всъщност ще бъде много неприятно за всички ни и съответно ответната мярка на Обединеното кралство ще бъде да спрем всички плащания към бенефициерите в Обединеното кралство. Така че принципът на здравия разум би трябвало да ни помогне да избегнем този катаклизъм. Аз лично също няма да се изненадам, ако има отлагане на крайния срок, но през месец май ще разберем дали ще има гласуване за Европейския парламент в Великобритания. Благодаря ви, господин комисар. Очакваме с търпение отговор, писмените ви отговори и постоянно държим връзка. Bien, donc sur euh, les aléas qui peuvent euh, affecter. Да, е, възможно е да има важни фактори, които да засегнат изпълнението на бюджет 2019 година. А, и докладчика и всички, които работят с него, ще дадат на този бюджет. Но а, би трябвало още от сега, обаче, за съжаление, да започнем да работим по бюджета 2020. И що се отнася до 2020, ще дам думата на Моника Холмайер с удоволствие, която е наш ген главен докладчик. Нейното преизбиране в Европейския парламент е вече подсигурено, за да може да ни доведе до успешен край през юли. Е, die Aussichten sind gut, aber entscheiden tun die Wähler. <laughs> Das ist... Да, нещата изглеждат добре, но все пак а, избирателите ще решат. Работиме усърдно по бюджет 2020. Направих така предложение за общи насоки. Не съм включила абсолютно всички аспекти. Има, разбира се, компоненти, които трябва да бъдат допълнително включени, други, които трябва да бъдат развити, но им нямаме много време. Господин Вигиоти отлично ме разбира, предполагам, но трябва да се започне с нещо, за да за да можем в крайна сметка наистина да включим всичко в един пакет, който най-вече да очертава нашите приоритери. Аз се вдъхнових много от работата на господин Виоти и от направеното от него миналата година, тъй като приоритетите много-много не са се променили и са някакси а, а, в духа на тези на 2018 година, Хоризонт 2020, иновация, научни изследвания, програмите, особено нези, за, за които няма достатъчно средства, които обаче същевременно са много е, популярни в държавите членки, като Косме за малките и средни предприятия за развитие на бизнеса, е, Erasmus и Erasmus Plus. Е, сътруд, сигурността, сътрудничеството, проблемите свързани с правосъдието и вътрешните работи. От... Това са все проблеми, от които не можем да избягаме. Разбира се, е, от... към основните проблеми трябва да добавиме и а, промените в климата, околната среда. миграцията, която ще продължи да бъде е, едно един постоянен въпрос, тъй като става с дума за съдбите на е, хиляди хора, на човешки същества, по какъв начин можем да им помогнем е, да се избегнат е, трагедии за бъдеще. Благодаря на всички за принос, е, който вече е, направихте. Е, Очаквам да работиме в много тясно сътрудничество, за да можем да постигнем задоволителни резултати. Още веднъж е, нещата няма да бъдат е, лесни. Е, става дума и за една преходна година в МФР. Така че с Същевременно работата ще е тежка, но и, но и много вдъхновяваща. Спомнете си, господин Ламасури, той ще, той ще си спомни работата по предишна, предишната рамка и и държав, дър, държавите членки, които искаха изплащанията, защото се, бо, се бой, бояха, че ще се че ще се сблъскат с проблеми, че ще натрупат дълг, нещо, което е забранено по европейските правила, но надяваме се, че сме извлекли полуки от миналите преговори и работата по миналата МФР. Ще избегнем проблеми. Разбира се, Брексита ще ни създаде допълнителни проблеми. Но още веднъж благодаря за а, вашето, вашия принос. Ето вълну, вълнуващи перспективи, казва председателят. Сега давам думата на докладчиците в Санка, госпожа Гуанек Мора. А, благодаря, господин председател, скъпи колеги. За мен е удоволствие да израза мнението на социалистите и демократи по изработването на бюджета 2020 година, т.е. последния в финансовата рамка до 2021 година. Бюджет, който се изработва и преди провеждането на европейските избори и в особено сложният контекст на напускането на Обединеното кралство. Благодаря, госпожо Холмайер. Вие ни сте ни предоставили насоките в един много стегнат и доклад, който ние, разбира се, ще развиеме и обогратим. Този доклад обаче се основава на също така на спазване ангажиментите от страна на Обединеното кралство. След това, което чухме тази сутрин, може би малко сме обезсърчени, но не трябва да забравим, не трябва обаче да забравяме, че бюджета 2020 година ще бъде първата крачка към следващата МФР 21-27 и предвижда решение за избягване на закъснения в плащанията в различните области и по-специално там, където различните политики са, са финансирани, като сближаването. Включени са инструментите за гъвкавост и а, през 2000, миналата, миналата година бюджет, е, парламента настоя и успя да постигне много положителни резултати относно един инструмент, който е, може да ни бъде много полезен и за е, следващият е, бюджет. Също времено ще се, ще се стремиме към Европа без граници, като обаче същевременно осигуриме е, добро управление на външните граници. Еразъм Плюс е, и е, който може да бъде инструмент за избягване на е, безработицата сред младите, специалните инициативи в тази област, също така програми за интегриране в а, рамките на а, убежище и миграция, като цялостна политика, която ще продължи да бъде актуална и в бъдеще. Е, бих искала, може би, социалното измерение да бъде по-подчертано и бюджета някакси да бъде по-скоро а, насочен към бъдещето и по-специално инициативата за заетостта на младите, която има за цел да решава проблемите на младите, които нямат достатъчно образование или е, не са минали през специално обучение. Е, мястото на Европейският социален стълб трябва да бъде по-добре подчертано, с всички аспекти, свързани с социалното включване и борбата срещу социалното изключване. Също така е добре да има и съпътстващи мерки за евентуалните спешни решаването на спешни проблеми, като се наблегне на основния принцип бюджета да бъде включващ а, и солидарен. Още веднъж повтарям, Европейският съюз трябва да бъде без, без граници вътре, но с много добро управление на външните граници. А колкото до сигурността на европейските граждани, е, защитата и закрилата трябва да бъде развита във всичките и аспекти. Е, знаете, че сигурността изисква Европа да закриля, да се закриля, като се вземат предвид и е, всички компоненти, свързани с европейската гражданственост. Надявам се, че за бъдеще ще работиме съвместно. Нашата работа ще бъде плодотворна и конструктивна. Благодаря ви. Нилс Торвалс. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря. Искам да изразя своята благодарност за този чудесен документ. мога да продължа, но нещата ще се осложнят. Първо, като първо прочетох документа, е, бях приятно изненадан, макар че по същество да не съм съгласен с него. Трябва внимателно да видим какво липсва. Моника Холмайер вече каза, че всички знаем, че има строги правила за това какви правила да прилагаме. Така че, може би, Моника е пропуснала някои неща поради това ограничение. Искам да подчертая значението на финансирането основано на резултатите. Е, трябва в нашия бюджет е, да се постави по-значително ударение върху климата, което не направихме през предходни години. Тази битка не е спечелена. Така че искам да ви напомня е, това, което е, каза комисията, когато беше направен проект бюджета за 2020 година. Ще се радваме, ако е, в бюджета се обърне по-голямо внимание на подобряването на климата. И има две програми, по които се отнасям малко по-скептично. Е, механизма за свързване на Европа и второ инициативата за младежка заетост. А, не искам да противореча а, на докладчицата в сянка, а, но а, всъщност трябва да видим, че по картината, картината има облаци. А, има изисквания по програмата, които не са свързани с нейната допълнителност по инициативата за активност на младите хора трябва да има добавена стойност, а не да се заменят националните усилия за борба срещу безработата сред младите хора. А, е, видяхме когато току-що се говори за това, че Европейски съюз трябва да поеме по-голяма част от финансирането на науката. И изведнъж виждаме, че държавите членки съкръщават бюджета в същата област. Така че винаги има риск, когато е, ние правим нещо, на което се гледа като нещо много хубаво, държавите членки очакват, е, е, всъщност е, му слагат етикет на нещо лошо и съкръщават бюджета. С други думи, трябва да сме сигурни, че няма това, което правим, да доведе до обратен ефект в държавите членки. Има един параграф, по който искам да задам въпрос. Параграф 11. Компетентност на Европейския съюз. Не съм съгласен с това, че има е, има финансиране по е, фонда за сближаване за възрастни хора. Знам, че в момента има скандал с грижите за тях. Темата е много нагорещена в много държави членки. Отново трябва да се спрем на въпроса докъде се простира отговорността на държавите членки, е, какви здравни грижи трябва да финансират те или трябва някакви грижи да се поемат от Европейския съюз. Моя добър приятел Жерар Депре прави нещо много полезно другаде. Поне така се надяваме. Някои споменаха, че трябва да вземем предвид нуждите породени от миграцията. Моника вече спомена. Мисля, че ще намерим добро решение при добро сътрудничество с всички докладчици в Сянка. Но Моника прави въз... Е, е, е, създала възможно най-добрия документ в тази област. Председателя, това е обещаващо. Жан Дюсоле има думата сега. Благодаря, господин председател. Току-що говорихме е, е, за бюджета за 2019 година, отражението върху него от Брексита, Брексит или не Брексит, живота продължава. Ние продължаваме да работим по следващия ни бюджет. Това е, е първия ни подход към бюджета за 2020. Благодаря на докладчицата за нейните предложения и за насоките. Първо, оценявам това, че документа не е дълъг, с много дълъг списък от желания или списък за пазаруване. Доста е сбито предложението. Мога да се съглася с много неща, които сте подчертала. Например, необходимостта да се избегне криза в плащанията. Имаме опит от първите години по настоящата многогодишна финансова рамка и имаше голяма криза с извършване на плащанията и трябва да намерим механизмите, за да не изпаднем отново в подобна ситуация. Но освен това съм съгласен с факта, че в е, края на краищата Е, вие се занимавате с трудния въпрос по член 15.3, и имаме опит от е, предходните преговори е, за бюджета за 2019 година. Трябва да заявим ясно на съвета, че ни е необходима яснота. Тоест, въпросът трябва да се доизясни. Да се доизясни дали член 15.3 напълно се разбира в момента от всички държави членки и е, дали те са е, готови да е, използват този член. Съгласен съм и с необходимостта да говорим повече за безработицата, за възможности за работа за младите хора и за много други неща, но бюджета не е само цифри това са и политически приоритети, не само за бюджета за 2020 година, за целия период. Както вие всички знаете, моята група смята, че не се занимаваме с основните предизвикателства пред Европейски съюз. За бъдеще трябва да говорим основно за промени в климата и сближаване в обществото тези е, големи и сложни въпроси трябва да получат много по-силно, много по-значително внимание. Е, защото промените в климата са е, ключови за нашето бъдеще. Те трябва да бъдат хоризонтален приоритет за нас и той трябва е, да бъде е, отразен в бюджета по много по-амбициозен начин, отколкото в момента. Трябва да ускорим прехода към нисковъглеродна кръгова економика и в края на краищата да има пълно отсъствие на въглерода. В противен случай Европейския съюз няма да постигне целите, които си е поставил за климата. Знаете, че няма да постигнем целите, свързани с климата. Тоест, трябва да се постави много по-силно ударение върху промените в климата и върху социалното измерение. То е твърде слабо. Европейския съюз трябва да подобри условията на живот за всички, е, които е, са изправени пред трудности в ежедневието си и бюджета трябва да бъде инструмент и за това. Това са нашите основни приоритети и е, виждам една деликатна връзка в вашия доклад между сигурността и миграцията. Аз мисля, че трябва да получим по-широка представа, в по-голяма степен да говорим за човешка сигурност. Е, а не само за брегова охрана. Трябва да направим нещо за това. и не трябва да го свеждаме до твърде тясното понятие сигурност. Аз мисля, че това е най-подходящия начин да се справим с сложния въпрос за човешката сигурност. Очаквам съвместната ни работа по това досие. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега давам думата на следващия изказващ се. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчицата за доклада и аз ще се опитам да бъда кратка в отговора си. Продължавам да настоявам, че трябва да имаме предвид фактите. Е, Брексита хвърля сянка върху всичко. Ние трябва да продължим работата си, да видим какво можем да направим, за да подкрепим нашите съграждани. Като едновременно с това трябва да не забравяме отражението на Брексита. Той ще се отрази и на бюджета. Въпросът е сложен, но все пак трябва да знаем какво имаме в момента, а не каквото трябва да имаме какво, е, какви ще бъдат реакциите, е, какви мерки ще се вземат, но приоритетите са сходни от години насам. Е, социална кохезия, инициативата за заетост на младите хора, това е нещо хубаво, но в Ирландия резултатите са много скромни. Така че Еразъм е друг въпрос, който води полза. Но аз се безпокоя, за тази програма Еразъм става много елитарна, защото се отнася само за е, е, е привилегировани деца. Въпрос е труден, но не е въпрос на бюджетната комисия. Ще го обсъдим и във въпроса с образованието. Същото се отнася за многогодишната финансова рамка има едно известно признаване за трудностите за нашите е, е, рибари. В е, Комисията по риболов трябва да видим как да работим с тези цифри, особено в светлината на Брексита и отражението. Не бих била съгласна, по-скоро съм съгласна с това, което каза господин Соля, във връзка с миграцията и сигурността. Ирландия е, настоява на е, неутралност, едва ли трябва да говорим за протекционизъм. Има други приоритети, те са по-скоро хуманитарни. Не искаме да ставаме крепост. Не трябва да забравяме, че ние станахме член на Европейския съюз, настоявайки на мира, на търговията и така нататък, а не да ставаме крепост. Това трябва да бъде посланието към нашите граждани, да няма приоритет за военна охрана или по-скоро да мислим за храната на масата на нашите съграждани. Много е важно да бъдем гъвкави, да проявим възможност да преоценяваме тези програми, докато тече времето, да не си позволяваме да ставаме твърде, твърде непоклатими, като имаме предвид и Брексита, трябва да бъдем гъвкави, да преоценяваме тези програми там, където трябва нещо повече и други програми, където няма такива нужди да видим все пак е, какво ще стане с Брексита. Ще стане ли изобщо той, докато приказваме. Ще спра до тук. Очаквам съвместната ни работа. Председатели, благодаря. Е, кой друг иска да се изкаже? Е, не виждам други искания за изказвания. На свой ред искам да поздравя нашия главен докладчик. Е, само поздравление към вас, госпожо Хохмайер е, тази подхваната дискусия ми се струва обещаваща. Искам да направя две лични забележки. Първо, по вашата глава, параграфа за научно-развойна дейност, подготовка на бъдещето, подкрепа за економическия растеж и конкурентоспособността. Искам да кажа, че ако демократизираме разъм, за момента разъм е от полза основно за студентите. Но мисля, че е важно е, да се улесни разъм за чираците, за е, онези, които е, в момента получават професионална подготовка. В някои страни няма достатъчно институции за професионална подготовка, т.е. да се тръгне към програми, където от средства по кохезията да се създадат е, центрове за професионално обучение и първоначални средства за функциониране от Европейския социален фонд защото е, предоставянето на професионална подготовка на младите хора безспорно е подготовка на бъдещето, подкрепа за економическия растеж и за конкурентоспособността. Второто ми наблюдение е да споделя с вас е, впечатлението, което придобих, като посетих е, е, миналия петък в Кадараш ИТЕР. Мисля, че не говорим достатъчно за ИТЕР и господин Соле слуша какво казвам. Технологията на сливането на атома не е обект на критиките, които отправяме към разцеплението на атома. А, темата е забележителна. Европейския съюз трябва да се гордее с това. Ние е, не сме единствените, които финансираме. САЩ, Китай, Русия, Япония и Индия се финансират ИТЕР, но е, основната част все пак се финансира от Европейския съюз. Та, ако до 2042 година успеем да е, компенсираме унищожаването на твърдото гориво, горива, защото не е достатъчно да имаме повече слънчеви батерии, които основно се произвеждат в Китай. Е, благодарение на твърдите горива, населението на света стана от 1 милиард на 10 милиарда на практика. Но какво ще стане, когато нямаме основната подкрепа на твърдите горива, която разхитихме за 150 години? Проектът е забележителен и Европейски съюз трябва да говори много повече за него. Това е нагледяване за Европейски съюз, който подготвя бъдещето ни и който ни защитава и който е достатъчно умен, за да участва в световен проект. И, е, госпожо главен докладчик, възлагаме големи надежди на вас. Е, преди да дам думата на Моника Холмайер, за да заключи. Искам да помоля господин Презак, който представлява Европейската комисия, да направи коментарите, които според него е, е полезно да сподели с нас, за да се осигури пълния успех на начинанието, на това е, мащабно начинание, подготовка на бюджета за 2020 година. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа главния докладчик за нейният проект доклад и за визията и за насоките за бюджета на Европейския за 2020 година. Забелязва се значителна последователност с свършеното до момента и с предизвикателствата, които ни очакват. Както вече споменахте, Европейската комисия ще продължи да следи отблизо изпълнението на програмите, тъй като те имат особено голямо значение, особено за равнищата на плащания. А всички сме съгласни, че искаме да избегнем проблемите с натрупаните закъснения на плащанията от край на предишният годишна финансова рамка. Резултатите за изпълнението за 2018 година са доста надеждаващи от тази гледна точка. Ето защо опасността от това да бъдем ограничени във възможността ни да изпълним ангажиментите си по отношение на плащането за 2020 година, действително е по-добре подложена на по контрол в сравнение с предишната МФР. Ето защо работим между другото, работим и с, сценария, че ще се постигне споразумение с определеното кралство. Но разбира се, ако това не се случи, вероятно ще трябва да се приспособим, както каза и господин Оттингер по-рано днес. По отношение на графика, ще имаме възможност да проведем по-изчерпателно разискване на насоките по време на състояните преговори. Знаете, че в съвета в момента се доизготвя тяхната позиция за общите насоки, така че е, основната ни цел е да се стигне до смислен дебат между двете съзгодателни органа в областта на бюджета, за да изготвим един добър бюджет за 2020 година. Благодаря, господин Преза. Госпожа Холма, имате думата за заключителни думи. Много ви благодаря. Благодаря на всички ви най- сърдечно. Благодаря на докладчите в Сянка и на колегите за направените предложения за приноса им. Споменаха важни области, като например социалните въпроси и много други. Струва ми се, че трябва да се съгласим, че е важно да се съсредоточим изключително върху бюджетните въпроси. Другите въпроси можем да ги обхванем в някой друг текст. Понякога е сложно да се обхване всичко, като програмата е разъм, например. Аз лично правя действително всичко възможно да се съсредоточим върху бюджетните въпроси и да ограничим приоритетите си до бюджета. По въпроса за ам, инициативата за младежка заедост. да, тя е сред основните ни приоритети, но миналата година бяхме принудени да признаем, че имаше и слабости при тази програма. Тя има добавена стойност, безспорно, но също така е един вид а, м- преходна програма, а не дългосрочен план и това на обект критики от страна на избирателите. Ако искаме да предоставим действителна дългосрочна подкрепа на младите хора, като например чрез възможности за, по, за професионално обучение, двойно обучение и обмен, ще трябва да се създаде някаква програма с истинска дългосрочна добавена стойност. Тоест, не искаме такива програми с краткосрочно въздействие върху е, безработицата или върху обучението, но програми, които не водят в дългосрочен план е, към е, съществени промени. Имаме нужда не от краткосрочни решения, а от дългосрочни решения за младите хора. Така че подкрепям предложенията ви. Напълно съм съгласна с тях. По въпроса за миграцията бихме искали да се съсредоточим върху най-важните въпроси. Ще трябва допълнително да обсъдим темата. Миналия път вече се съгласихме, че децата мигранти са особено уязвими и тук ролята на пилотните програми е много важна. Не трябва да се случава само върху строежи на пътища, например. Това също е важна тема, но не е толкова важна, колкото образованието на децата и предоставянето на предоставянето на възможност да се подготвят за бъдещето. И това отношение съм напълно съгласна с вас. По 15.3 ще бъда съвсем кратка. Смятам, че трябва да поискаме от Европейската комисия да ни осведоми при какви обстоятелства може да се задейства 15.2 за бъдеще, защото това е един е, лишен от смисъл параграф, който само ни възпрепятства по време на преговорите. Така че много се радвам, Купеста комисия може да ни обясни как точно може да се приложи 15.3, нещо, което до към момента не се е случило. Имаше и два въпроса. Единият беше свързан с ИТЕР. Действително това са нови е, технологии в областта на енергетиката, които не са познати нещо като общественост, освен хората, които се занимават с термоядрен синтез. Мисля, че можем по-добре да използваме вече съществуващите мрежи и различни технологии. А освен това трябва да се разгледат и други въпроси, но може би сте прави, че проектът не е достатъчно добре познат и че може да се стигне до проблеми след 2020 година, тъй като всичко се развива доста по-бързо, отколкото си мислехме в началото. Т.е. проектът напредва и трябва да сме наясно за това какви задължения сме поели и ангажимент сме поели ние като европейци. Не знам точно как а, да подходим към приходите, идващи от а, глобите или евентуалните а, такси, които ще плащат цифровите а, компании. Не знам дали сега е момента да обсъдим тази тема, дали трябва да предвидим тези приходи вече за 2020 година или да ограничим дискусията в рамките на преговорите за МФР. Аз лично не знам дали трябва да обсъдим този тема в, да, и да включим изобщо в бюджета 2020 година или не. Не знам, нямам отговор на този въпрос. И няколко думи за Брексит. За мен големи въпрос за 2020 година е дали Обединеното кралство ще изпълни задълженията си. Това са задължения, които са били гласувано със съгласието на Обединеното кралство за периода до 2020 година. Съгласно дебата, както знаете, имаше дори а, възможност Обединеното кралство да напусне без да изпълни задълженията си, задължения, които са ам, поети съгласно договорите, така че по пъти не би трябвало да има проблеми. Т.е. дори след излизането на Обединеното кралство, то би трябвало да удържи на платите задължения. Но как точно това може да се случи, как може да формулираме това в доклада си, бих искал да обсъдим заедно с вас, за да намерим обща позиция. Благодаря ви, госпожо главен докладчик. Действително по отношение на Брексит имам усещането, че в Европейския парламент участваше на всеки етап от преговорите и че Уестминстър може би не участва по същият начин в преговорите. И може би в това се корени разликата. Сега пристъпваме към гласуването, но то ще бъде доста кратко, защото нямаме какво да гласуваме. Но все пак ще ви дам а, графика за доклада на госпожа Холмейр. На 14 февруари в 14 часа изтича, изтича крайния срок за внасяне на изменения по доклада на госпожа Холмайер ще имаме възможност да обсъдим проекто измененията на 26 февруари, а гласуването в Комисията по бюджети ще се състои на 7 март. Като идеята е доклад да бъде прият на пленарното заседание през месец март. Бихме искали да има приемственост в рамките на комисията и с господин Оттингер. Тоест бихме искали мандата му да продължи до 30 ноември. Но не знам дали това ще бъде възможно. Но по този начин ще се улесни координацията и приемствеността. Но този, който сигурност, сигурност може да гарантира приемствеността е господин Преза тук. имахме да кажем по бюджета за 2020 година, няма искания за трансфери, няма и сведения по политиката за сградния фонд. При това положение ще ви осведомя само, че следващото ни заседание ще се състои на 14 февруари, т.е. идната седмица в Страсбург. ще разгледаме сградния фонд и ще изслушаме доклада на генералния секретар за плановете за Европейския парламент през 2020 година. И това е безпредседентен факт. Фактът, е, че едновременно ще представи доклада си генерал секретаря на комисията по бюджета, в момента в който се представя проектът и в бюрото, което е забележителен напредък. На 18 февруари започва много важна седмица на междупарламентарни заседания, така че ви моля да присъствате, за да взема участие в много интересните и полезни разисквани с колегите от националните парламенти и имаме редовно седание, ако ми се почете, на 26 и 27 февруари. Някой иска ли да вземе думата по точка разни? Не. така случай, колеги, ви благодаря за участието и присъствието днес тук. Закривам заседанието.